тъй като председателя го няма, аз ще започна а, а, това заседание като негов председател. А, очевидно, че а, има проблеми с а, железопътният а, транспорт. Може би, както знаете, вече знаете, а, че нашето заседание се предава на живо по интернет. А, сега първо дневния ред. Има ли възражение по дневния ред? Изглежда, че няма. И в такъв случай веднага да продължаваме с нашата работа. Първата точка по същество това е назначаване на член на сметната палата, който е Клаус Хайнер Лене. Всички го знаете. Ако добре си спомням, обикновено даваме думата на докладчика, в случая Инес Алая Сендер, ако иска тя да каже нещо по този въпрос. И е, е, тя ще за, започне с едно встъпително изказване. Дадени са ми 5 минути, а, за да се представя като кандидат за член на Сметната палата. Първо да кажа защо искам да бъда член на Сметната палата Второ, да се спра на моите квалификации и трето, да очертая моята независимост. За 20, 23 години съм член на парламента. Тук работя от 20 години. И когато ми се обадиха от Берлин с предложение да бъда германски кандидат за член на Сметната палата, нямаше нужда да размишлявам много дълго. Аз съм в средата на 50-те години и е, това е период от живота, в който човек е, лесно може да реши да направи нещо ново. Тоест не трябваше да мисля кой знае колко дълго преди да приема направеното предложение. Преди да взема решение, поисках информация за институцията, чийто член трябваше да бъда – и а, тази институция, Сметната палата, се нуждае от реформа и а, необходимо е работата на Сметната палата да отговаря на нуждите, за които тя обслужва. И аз се надявам да спомогна за това. Връзката между институциите особено между парламента и сметната палата, може да бъде усъвършенствана. И, както вече казах, Сметната палата трябва да работи в тясно сътрудничество с парламента. Запознах се с документи за работата на Сметната палата, с стратегическите документи и запознах се с интересните предложения за това как работата на Сметната палата може да бъде по-ефективна и как може да се развива в бъдеще. И именно това ще бъде област, в която ще се средоча вниманието си, ако бъда назначен през следните, следващите 6 години. Колкото до моите квалификации. Трябва да кажа, че не съм а, квалифициран аудитор, но обикновено това а, не е необходимо. В Германия е, тази длъжност се изпълнява обикновено от дипломирани юристи. Имам две е, образования. Учил, учил съм бюджетно право и публично право. Имам магистратури в тези дисциплини. И т.е. Е, занимавал съм се с проблемите в тази област. Ако сте се запознали с отговорите ми на въпросите във въпросника, ще видите с какво съм се занимавал. Активно съм се занимавал с бюджетни проблеми, проблеми на одита. А когато бях член на Общинският съвет в Дюселдорф, а също така съм бил член на анкетната комисия Тройханд, Агенция за доверително управление и приватизация. Имал съм също така активни е, контакти с а, е, бюджетното право е, и е, особено с а, е, счетоводни проблеми съм се занимавал. Занимавал съм се е, с подготовка на директивите за в областта на счетоводните стандарти, дружественото право. Участвал съм активно в преработката на четвъртата и седмата директива за дружественото право. Колкото до моята независимост, познавам е, правните изисквания в това отношение, ще ги спазвам стриктно, е, защото вярвам, е, че това е необходимо. Ще прекратя всички други свои дейности и участия. Ще напусна работата си в Дюселдорф, ще преустановя професионалната си дейност, ще прекратя работата си в правната кантора, в която а, участвам, ще подам оставка като партньор в нея в началото на март. А, и надявам се, че всичко това, заедно с моето а, желание да работя като независим, ще осигури това изискване. Правото ми да практикувам като адвокат в Германия също ще бъде суспендирано, т.е. няма да мога да бъда практикуващ адвокат по времето, когато съм член на Сметната палата. ще напусна всички бордове и надзорни съвети, в които участвам в момента. Ако бъда е, назначен за член на Сметната палата, ще прекратя всички тези дейности и ще напусна всички тези постове. Знам, че това е много важно за работата на Сметната палата и за нейната е, репутация. Това е накратко, е, което мога да кажа за себе си. Е, готов съм да отговоря на въпроси. Председателят. Благодаря, господин Лене. Сега ще дадем думата на докладчика, госпожа Инес Аласендър. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа добре дошъл на господин Лене в нашата парламентарна комисия. Може би вие не сте е, е, работили с е, тази комисия, но несъмнено знаете за какво става дума, когато сте предложен за член на Сметната палата. Би било много полезно, ако може да ни посочите в светлината на дългата си професионална кариера, някои подробности. Вече споменахте въпроси, които биха били интересни за нас. Какъв опит имате? Имате ли опит, с, примерно, с проблемите на изпиране на пари? Би било интересно да ни кажете нещо за това. И ако имате такъв опит, как смятате, че той може да ви помогне като член на Сметната палата. Това първо. Второ, във връзка с независимостта ви като член на Сметната палата. А, тук, разбира се, става въпрос за възможният конфликт на интереси. Вие сте бил продължително време член на парламента и а, сте в известен смисъл експерт в областта на прозрачността. Но в последните години сте партньор в международна правна а, кантора, където специализирате а, в работа по европейските партньори. А, подали сте декларация за своите интереси, в там очертавате а, своята парламентарна дейност. А, изглежда парламентарната ви дейност е вашата втора област на работа. Правната ви кариера идва като че ли на първо място. И затова като се има предвид, че сте работили по въпросите, свързали с директивата, свързана с тютюна, несъмнено сте запознати с парламентарни дейности, и с лобизма в тази област. Вие сте докладчик по директивата за тютюна. Работил сте с Tobacco International и несъмнено сте много добре запознат с проблемите в тази област. И за това би било интересно да чуем какво имате да кажете във връзка с тези ваши ангажименти да свърлите малко повече светлина върху тази своя дейност, за да бъдем сигурни, че там няма конфликт на интереси. Разбира се, ако станете член на сметната палата, нещата ще бъдат съвсем ясни от там нататък, защото правилата са недвусмислени. Във вашето изявление говорите, споменавате и други неща, които изглеждат интересни. Например, за връзката между е, Сметната палата и тази комисия и парламента в по-широк смисъл. В момента ние подготвяме доклад а, е, а, е, за бъдещето на Сметната палата и за отношението между Сметната палата и парламента, за да може да се установи определен баланс в тези отношения между тези две институции. Бих искала да чуя какви са вашите мисли по този въпрос, отношенията между Сметната палата и Европейския парламент споменавате, че дейността на парламента във връзка с фискалните институции и други финансови проблеми би трябвало да се промени в бъдеще. Какво мислите по този въпрос? Ще спра до тук, ако обичате да отговорите на зададените въпроси. След това, ако ми даде думата председателя, имам и други, които бих искала да задам. А, също така конкретни. А, последният ми въпрос е от ключово значение. Е, бих искала всички да, кандидати за този пост да отговорят на него колкото може по-ясно. Благодаря, госпожо Аяла. Няколко въпроса ми бяха зададени, ще се опитам да им отговоря един по един. Първо, общият въпрос. Сметната палата беше структурирана като колегиален орган. В нея участват членове с различно образование, с различен бекграунд, както се казва. Но някои от тях са работили в националните сметни палати, други имат специализирани познания в една или друга област, работили са в различни институции. Онези, които са работили за европейските институции, се познават много добре техните проблеми. Затова, според мен, правилно е структурата на Европейската сметна палата да бъде именно такава. Тя да бъде един колегиален орган. Аз самия, както посочих, не съм бил аудитор, но от 17-те е, е, е, представители на Германия в Светата палата не са били аудитори. 15 от тях са юристи. От заместник-председателите 13 са били юристи. А, както е известно, Германия е една от най-големите страни в Европейския съюз. Е, от нея идват специалисти е, в различни области, които участват активно във всички европейски институции, както и Сметната палата. Надявам се, опирайки се на моя опит, ще мога да допринеса работата на Сметната палата. Ако не беше така, не бих кандидатствал за тази работа. Въпросът, който зададохте е, е много уместен, защото Сметната палата не е, е институция, която е, е, е, работи по някакъв начин за себе си. Нейните главни цели са да обслужва бюджетният е, процес, да помага на другите институции. И това е много важен елемент, който не трябва да се изпускат под внимание. Мисля, че а, а, Сметната палата трябва да вземе предвид интересите на всички участващи страни парламента, съвета и комисията, като наред с това остава независим <laughs> в взимането на своите решения. Би било полезно обаче, ако той може да върши работата си, а тя, т.е. сметната палата да върши работата си по такъв начин, а, че да бъде абсолютно независима. Освен това, трябва да започне да работи много по-интензивно, отколкото до сега. В момента сме на етап на законодателство в Европейския съюз, на който не се занимаваме с нови закони, а по-скоро с подобряване на действащото законодателство. Така че резултатите от специалните доклади могат да бъдат от изключително значение и полза за законодателя. Ето защо смятам, че и тук трябва да се наблегне. Beiden Punkte. Sie haben dann angesprochen die Frage meiner... Мисля, че това бяха най-важните моменти. Ще трябва да ви възразя по отношение на парламентарната ми дейност. Тя не е съпътстваща, тя е приоритетната ми дейност. И който ме познава, който знае колко съм активен тук, много добре ме познава. Винаги съм била, бил и в списъка на най-честите докладчици. Не веднъж съм, съм ме хвалили за това. Не, не преувеличавам, като казвам, че съм един от най-активните депутати. Не, това не е моята съпътстваща дейност, а приоритетна. Но за мен като депутат винаги е било важно да бъда независим. Никога не искам да изпадам в ситуацията да бъда зависим от номинация от партия или от хора. Ето защо контактите ми с професията и адвокатската ми дейност продължават. Никой не знае какво ще му се случи в политиката така че ако ми се случи нещо, вероятно ще трябва да се върна у дома и да си храня семейството с адвокатстване. Това е част от а, е, опазването на моята независимост като депутат. Голяма част от а, е, другите ми функции в а, финансовата ми декларация са свързани с родния ми град. Там съм един от най-влиятелните граждани, освен това съм окръжен председател на водещата партия там и естествено трябва да изпълнявам различни функции. Това е обяснението за останалите дейности, които са посочени там. Сега за директивата за тютюневите изделия в деня преди, вечерта преди е, гласуването в правната комисия, една неправителствена организация, не помня името, разпространи лъжи в интернет и тук в парламента, че е имало конфликт на интереси, тъй като моята е, адвокатска кантора била консултирала някаква фирма, производител. Няма такова нещо. На другия ден с 16 на 4 гласа беше прият докладът ми в правната комисия, който твърдя, че беше много балансиран и освен това настояваше за регулиране на тютюневия пазар, като посочваше и съществуващите рискове. Няма да ги описвам сега, но много добре знаете, че Съда на Европейския съюз вече отменял директива за тютюневите изделия. След това получих е, въпроса и какво установих? Бюрото на Тейлър Весинг в Дубай, Обединени арабски емирства, е, имала на място трудов спор с JTI Tobacco и моята кантора ги е, е консултирала от февруари до април 2013 година за пари, които няма смисъл да ги споменаваме тук, защото наистина са незначителна сума. Значи аз работя в кантора с хиляда души е, в цял свят и никой не може да контролира и да знае кой от тях е, е представлявал фирма от тютюневата промишленост в някакъв незначителен спор. Така че не виждам никаква връзка между дейността на Дубайското бюро на Тейлър Весинг и моята дейност в Дубай и моята дейност тук в парламент. Още повече, че не съм дори и партньор по договор на Дубайското бюро. Нямам нищо общо с това бюро. Имам договор с немско бюро. Така че не виждам какъв е конфликта на интереси и всъщност много благодаря, че ми зададохте въпроса, за да мога да изясня а, тази тема. А освен това пък, ако знаех предварително, вероятно щях да помоля заместничката си в правната комисия да изготви доклади. Нямаше да го направя аз, просто за да а, се предпазя от подобни обвинения. Така че и от доклада ми, който вероятно сте чели, и от становищата ми в пленарната зала, вероятно сте разбрали, че много държа да се регулира тютюневата промишленост и това, което ние правим тук като законодатели, да издържа пред съда, а не да бъде отменяно от него. Сега, ваша работа е как ще прецените това, което ви казвам. Между другото, онези обвинения бяха отнесени и до председателя на парламента от колегата Хефнер, който е председател на комисията, която се занимава с финансовите интереси. Аз разговарях с него и изяснихме въпроса. Благодаря. Виждам, че Инге Гресле иска думата и след това други оратори. Заповяда, Инге, първо ти. Благодаря. Съжалявам, че нашия докладчик в Сянка Жан Пьер Роди го няма. Той е във Франция, но ме помоли да кажа, че изрично подкрепя номинацията и не вижда никакъв проблем, след като е проучил досието. Имам една бележка и един въпрос. Сметната палата се е, съсредоточава върху проверката на законосъобразността и на процента на грешката. Процента на грешката е тема на безброй е, дискусии тук при нас. Аз не смятам, че е уместно на фона на проблемите, които трябва да преодоляваме, да правим точно това. По-скоро ние трябва да насочим погледа си към е, а, проверка на ефективността и на економическия успех. Това ми беше първата бележка към сметната палата. Втора бележка, какъв шанс виждате да бъдат ускорени и направени по-ефективни инструментите на сметната палата така че да не получаваме информацията едва тогава, когато вече е късно да се промени каквото и да е. Специалните доклади на Сметната палата, доколкото знам, в последните 10 години не са допринесли за някаква разумна промяна на законодателството, просто защото са идвали прекалено късно. Тъй, че тези инструменти трябва да се ускорят и разширят. Сметната палата е много важна за нас и за това наистина си струва да помислим как да я направим по-ефективна. Имаме държави членки, които имат малко повече проблеми от другите. Вчера а, излязоха докладите, междинните доклади за напредъка на Румъния и България. Извинявайте, ама да ви се доплаче, като ги четете. Не можем да се правим, че всички държави имат едни и същи проблеми трябва да се концентрираме върху същинските проблеми, а за целта ни трябва подкрепа и за това много ви моля на време да ни предоставяте информацията на Сметната палата. Сонзан да bitte. Много благодаря, господин Лине, че сте днес пред нас. Имам а, три въпроса към вас. Първо, разбирам, че желаете да станете член на Сметната палата, защото, освен всичко друго, желаете да предприемете и нещо ново в професионалната си кариера. И разбира се, всеки човек има такива желания в е, конкретен момент от своето развитие. Чух, че казахте, че в случая, кога, а, че не ви е, изберем, ще се върнете към вашата професионална практика като адвокат. Това означава ли, че няма да се кандидатирате в предстоящата е, европейска кампания и няма да е, бъдете член на бъдещия Европейски парламент, евентуално? Втория ми въпрос е. След две седмици ще приемаме на резолюция в Страсбург относно бъдещето на Европейската сметна палата. И част от нейния текст е доста бомбастичен, ако мога така да кажа. Например, казваме, че членовете трябва да се избират сред е, хора, които е, са е, били ча, е, част, работили са в одитни органи или са изключително квалифицирани да изпълняват подобна длъжност. А в четвърти параграф се казва, че са необходими високо квалифицирани профи професионалисти в областта на одита. Трябва да познават много добре също така и европейските институции. Мислите ли, че сме прекалено стриктни, когато формулираме по този начин текста? Дали трябва да подходим по-гъвкаво, трябва ли да открием възможността и за друг вариант? Е, третият ми въпрос – в Европейския парламент, във връзка с процедурата освобождаване от отговорност, ние често приемаме много големи препоръки. И може да се чудите, например, на след следващата година какво се е случило с тези препоръки, след като са били приятите. Въпросът ми е, ако парламентът изиска от сметната палата да включва в своя доклад обстоен анализ на препоръките, които са отправени от парламента към тях и съответно изпълнението им. Според вас това система е, подходяща ли е, с която ще работите, ако бъдете избран за член на палатата? Благодаря. Uh, uh, Господин Калфин, два въпроса имам към вас. Единия, може би малко се отдалечава от казаното на господин Сандегарта, именно относно вашето мнение за формулирането на професионалните квалификации на членовете на Сметната, е, е, сметната палата правните знания относно това, което се случва в Европейския съюз е изключително важно, разбира се, но да видим какво се случва на практика. Този критерий, който е заложен в Лисабонски е, договор, е, отваря една много широка врата в, в бъдеще. Бихте ли желали да е, се формулират по-ясно текстовете съобразно международната практика? Какво означава да бъдеш член на Сметната палата и какви квалификации следва да притежава това лице? Аз винаги задавам този въпрос на всички а, е, кандидати, включително и за председателското място и отговорите до сега не са били много удовлетворителни, може би. А, сега, като чета вашите отговори, подкрепям предложението ви, че по отношение на одита трябва да има по-ясни препоръки относно евентуално промяна в практиките или съответно законодателството на Европейския съюз относно ефективността на разходване на средствата. Как предвиждате, как виждате това, как може да се изпълни? пълни. Как може, е, имайки предвид, че и законодателната инициатива стартира от комисията, как мислите, че можете да стимулирате комисията да бъде по-активна по отношение на това предложение? Благодаря. Äh, В такъв случай ще дам думата на нашия кандидат. Той ме помоли за това, за да отмога. Благодаря ви, за да мога да отговоря веднага на въпросите ви. Ще започна първо с госпожа Гресле. А, декларацията за а, годишното приключване е задължителна. А, това не са националните декларации, в, както в държавите членки. В немското право също няма такива доклади на сметните палати, но нашата сметна палата трябва да го прави. Това е залегнало в договора. Въпросът е теоретичен по-скоро. Освен това, обикновената декларация за надежност на данните по-скоро допринася за объркване, а, не дава идеи как да се подробят подобрят нещата. Тя е така да се каже по-глобална. Лично аз бих настоявал в сметната палата много повече и при отчитане, е, много повече да се отчитат регионалните особености при одитите. Не казвам национални особености, защото това е спор, който отдавна се води и е свързан с проблеми, но във всички случаи, според мен, регионалните особености трябва да се отчитат още повече, че голяма част от средствата се, а, с голяма част от средствата се разпореждат региони, а не държави. В този смисъл сътрудничеството с националните и регионалните сметни палати трябва да се подобри, да не се дублират одитите, да може да се разчита на резултатите подадени от местните сметни палати чрез навременна обмяна на информация, включително и за това как се тълкуват и прилагат действащите разпоредби. Споделя мнението на госпожа Брес, Гресле, че трябва да има много повече одити на економическата ефективност, не само по желание на парламента. Днес в Сметната палата вече никой не отрича, че загубата на време при изготвянето на докладите е прекалено голяма. По това има консенсус и в доклада на госпожа Зендер също се споменава. Аз от месеци разговарям с членове на Сметната палата и те също гледат по този начин на нещата. Тъй, че Разчитам, че самата сметна палата ще направи всичко възможно, за да постигне ускоряване и по-голяма ефективност на своята дейност. За въпроса на господин Зондергард, отговора на първия ми въпрос е не, няма повече да се кандидатирам за европейски депутат. Това го казах още миналата година. А, значи, принципа е или ще ме вземат в Суетната палата, или няма да ме вземат. Ако ме вземат, отивам в Люксембург за 6 години да работя за Европейския съюз, или се връщам от дома и си адвокатствам. Защото нас до бележките във връзка с квалификацията? Естествено, че съм чел, чел доклада на госпожа Аяла. Естествено, че съм чел и предложенията за изменение. Сред тях видях и такива, в които изрично се споменава юридическата квалификация. Аз лично съжалявах, че тази, този елемент се загуби в Комисията за бюджетна, бюджетен контрол. Аз бих бил благодарен отново това изискване за квалификация да се завърне в текста при гласуването. Това дали Европейската палата трябва да, е, сметна палата трябва да направи доклад за това, как се отнася към препоръките на Европейския парламент. Лично аз с удоволствие бих се ангажирал а, да се посъветвам за това в самата сметна палата, когато е необходимо. Въпрос на Лушин Калфин относно строгостта. Сега в правната комисия имам опит. Там когато избирахме, е, избирахме съди, прибягвахме до член 255 на договора. В годините от влизането в сила на Лисабонския договор, мисля, че се подобри качеството на е, съдиите. В е, нашата комисия има специализирана т.е. има специализирана комисия, в която участва и е, член на Европейския парламент, може и да не е действащ, въпроса е да разполага с съответния ценз. Сега въпросът е как е, се прави качествената проверка на национално ниво. В последните години тя е много по-ефективна и добра. И сега това вече не е работа на сметната палата. Правителствата и парламента трябва да го направят. Просто смятам, че е полезно на а, национално ниво също да се създаде такъв орган а, консултативен по член 255 от Лисабонския договор. Мисля, че по този начин подборът ще се подобри. Имаше и още един въпрос. Опитвам се да вникна в него ефективността на дейността на комисията. Това, което трябва да се случи според мен в сметната палата е да се прави, да се засили контрола върху дейността на самата дейна сметна палата, как препоръките, които самата сметна палата отправя, биват прилагани. Въпросът е не само за препоръките на парламента. Мисля, че в това отношение трябва да има много тясно сътрудничество между парламент и сметна палата, което ще допринесе за повече ефективност на европейската политика. Мисля, че това бяха всички въпроси. Байде, jetzt е, И така, имаме още оратери. Дагма Рот Берент. Лично аз си позволих да се впиша в списъка на задаващите въпроси, но разбира се, искам да попитам има ли други колеги, които биха желали да се запишат в този списък. Дагмар. Благодаря. Мисля, че можем да бъдем щастливи, че имаме такъв кандидат за сметната палата на име Клаус Хайнер Лейне. Не сме много свободни в подбора на кандидатите, защото номинациите идват от държавите членки, а онези, които като мен работят от години в парламента, много добре познават работата на Клаус Хайнер Лейне, така че наистина много се радвам на неговата кандидатура. Много от въпросите във връзка с неговата независимост са напълно а, легитимни а, и той отговори просто и ясно. Така че независимостта на нашите колеги в а, парламента може да се обсъжда, говоря и за други колеги, защото имаме маса колеги, които се занимават и с странични дейности, а пък гласуват тук в парламента. Така че аз мисля, че е истински късмет за нашия парламент да излъчим господин Лене в Сметната палата. Лично аз нямам високо мнение за Сметната палата може би защото не съм редовен член на тази комисия, на вас, може би сметната палата ви се струва по-ценна. Но колкото до мен, четейки докладите на сметната палата, често съм си мислила, бе тези хора на този свят ли живеят? Имат ли представа от истинския живот? Живота, който преценяват в своите доклади. Сега не съм чела докладите за напредъка, на които се позова госпожа Гресле, но редовно чета докладите за Европейския парламент и мога да кажа едно нещо. В 50% от случаите в тези доклади се оказва, че докладващите нямат ни най-малка представа как работим ние. Така че е истински подарък да имаме представител Сметната палата, който да е бил депутат. Има ли сме високо уважавани колеги, които са били в Сметната палата, но те са били или много е, кратко време депутати в е, парламента или не са били особено активни. Нещо, което съвсем не може да се каже за Клаус Хайнер Лене, нито едното, нито другото. Така че имам и няколко конкретни въпроса. Господин Лене, вие току-що казахте, а, на, че трябва да има по-сериозен контрол а, върху економическата ефективност, на, върху ефективността на онова, което препоръчва Сметната палата – Нека да попитам и аз. Когато не се изпълняват препоръки на сметната палата, самата сметна палата не трябва ли бъде задължена да извърши проверка дали не е отправила глупава препорък? Защото има 50 на 50 шанс да е било така. И сега конкретно за докладите за дейността на Европейския парламент, следния въпрос. Оптимист ли сте по отношение на това, че ще успеете да, да, да, да, да информирате останалите си колеги в Сметната палата как точно ние работим. Примерно, че се, все пак се нуждаем от преводи и въобще от тези неща, които Сметната палата критикува като недостатъчно ефективни или скъпи и така нататък. Смятате ли, че ще можете да им помогнете да добият представа за реалния живот в парламента, за да внесете малко реалност за този, в този затворен кръг там в далечен Люксембург. Dann hat sich die Kollegin Andreasen zu Wort gemeldet. Колегата Андреасен. Thank you. Благодаря. А, искам да задам един въпрос на господин Лене. Мислите ли, че Европейската комисия поема и изпълнява задачите споменати в договора, а именно защита на средствата, които дълъкоплаците плащат. Обикновено се подчертава отговорността на страните членки. Нямам никакво намерение да защитавам страните членки, но мисля, че много от проблемите идват от това, че Европейската комисия не поема своята част от отговорността, която е възложена от договора. Искам да знам какво мислите по този въпрос. Инге Гресле. Исках да добавя едно изречение към госпожа Рот Берент. Е, сега ще трябва да защитя малко сметната палата, а и колегата Лене. Сега той не му поставяме бойна задача да пази парламента пред е, сметната палата. Нали? Все пак да се разберем. На нас наистина ни е нужна сметната палата. Госпожа Род Берент, вие сте тайна привърженичка на Комисията за бюджетен контрол контрол. С удоволствие бихме работили с вас, защото винаги се изразявате в прав текст. Но все пак нека да кажа, че в Сметната палата работят хора, които много добре разбират проблемите на парламента. По отношение на едно съм съгласна. Би било много добре, ако Сметната палата не беше в Люксембург. Защото Люксембург малко така прилича на остров на блажените, отдалечен. По отношение и на други досиета, малко се отдалечава от темата. Председателят, нека да насочим все пак фокуса на заседанието към кандидата отново. Дагмар Рот Берент. Така похвали господин Лене, че аз му казах на ухото, а, че малко прекаляваме. Но има нещо, което трябва да а, а, отрека непременно. Дагмар Рот Берент не е фен на Комисията за бюджетен контрол. Накрая ще дам думата на докладчика, но тъй като останалите колеги вече говориха, имам две Вебер. Имам два въпроса към господин Лене. Един сериозен и един не толкова сериозен. Сега, господин Лене, ние с вас двамата не сме аудитори, не сме ревизори, но сме работили в различни области. Лично аз съм имал договори за различни дейности и винаги, когато и работя в, съм работил с Делойт и винаги, когато съм получавал мандат, съм проверявал а, всички разклонения на Делойт дали някъде не работят по случай, който може да доведе до конфликт на интереси. Иначе съм абсолютно съгласен с вас, че това, за което говорим, не е конфликт на интереси, но мисля, че трябва да има а, такава система, както в Делойт каквато във вашия случай явно не е имало, щом там сте разследвал. Това ми беше бележката и сега сериозния въпрос. Казахте, че сте като е, кандидат-депутат. С други думи, като член на, Евро... на Сметната палата е, няма е, да бъдете и е, на договор във фирмата, в която работите и няма да получавате средства и възнаграждения от нея. Нали е така? И още нещото, вие ще вие ще сте третия християн-демократически член на Сметната палата, който идва от, сметна, от парламента. А вие как мислите, колко такива бивши депутати от християн-демократическите кръгове ще понесе тази палата? Е, е, Инес, willst du, willst du Инес, искаш ли да вземеш думата сега? Окей, okay, да da ich keine weiteren Wortmeldungen... Тъй като не виждам други желаящи да се изкажат, дам думата на Инес. Sí, muchas gracias. Sí, quería decirle a... a... Благодаря, а, а, господин а, председател. Мисля, че не трябва дискредитираме която и да е европейска институция. Трябва да третираме, се отнасяме към другите, така както искаме да се отнасят към нас. А, така че ако а, ние се опитваме да дискредитираме сметната палата, може да очакваме подобно отношение. Както казах, трябва да се отнася към другите, така както искаме те да се отнасят към нас. Имаме двама колеги от НЕП, които вече са членове на Сметната палата. Господин Лене може би ще бъде третият. Също така има и един от групата от социалистите, но общо взето значи ще имаме четири бивши евродепутати в Сметната палата, ако господин Лене стане нейн член. Но и това е добре. През последните няколко години Сметната палата е особено внимателна, когато става дума за отношенията с нас. Но искам да кажа, да се спра на няколко неща по отношение на конфликтът на интереси. Не ви критикувам, господин Лене, но ние ви даваме възможност да обясните това, в което се съмняваме тютюневата фирма, може да е била японска, а, а, това няма значение. В бъдеще, като член а, на Европейската сметна палата, трябва да бъдете още по-внимателен. Защото ако станете член на сметната палата, а, вероятно ще се занимавате с проблеми, свързани с тютюновата промишленост и трябва много да внимавате да не бъдете обвинен в конфликт на интереси. А, казвам, ако станете член на Сметната палата. Вие с право казахте, според мен, че вие сте виден гражданин на Дюселдорф. Член сте на Общинският съвет там, на други организации и органи на града. Но искам да попитам, получавате ли заплащане за тази работа? Плащат ли ви за съветите, които давате? в рамките на тази своя денност. Добре е да знаем това, защото в вашата декларация тези неща не са споменати или най-малкото не е оточнено дали получавате заплащане. Много важно е за нас, членовете на Сметната палата, да са бивши депутати, обаче трябва да знаем всички подробности около тяхната биография и тяхната дейност. По отношение на независимостта. Бяхте много подробен и изчерпателен в това, което ни казахте. Вие сте така виден член на вашата партия, не само в Германия, но също така и в Европейският парламент. Това лечи от това колко голям брой депутати ви подкрепят. Но ако Сметната палата иска да ни помогне да идентифицираме лица, чиято дейност е свързана с проблеми, не трябва да забравяме за какво става дума. Става дума за страните най-тежко ударени от кризата в Южна Европа. Но да не забравяме Германия. Германия има две регионални програми, които бяха суспендирани. Тоест, трябва да се намери баланс в подходът ни към проблемите на страните, защото когато една страна като Германия се окаже, че е допуснала тежка грешка, това трябва да стане известно, а не само подбрани страни от, Южната, от Южна Европа да бъдат обект на критиката. Съгласна съм с вас. Вие споменахте, че Европейската сметна палата трябва да има членове с различни умения. От това ще има само полза. Съгласна съм с вас. Ако бяхте актьор, пак нямаше да възразя. Но когато става дума за работата ви в сметната палата, очевидно тя извършва работа, която е във връзка с работата на Европейския парламент, но какво ще кажете за нейната работа с националните сметни палати, с които тя също трябва да работи в тясно сътрудничество, когато става дума за механизмите, примерно за оздравяване и преобразуване на финансовите институции и така нататък. Какво мислите по всички тези въпроси? Благодаря. Ще се опитам подред да отговоря. Първо благодаря на колегата Род Берент за похвалите. Бълсам за ушите, разбира се. Сега въпросът е дали самата сметна палата се самоконтролира по отношение на грешките, които допуска. През изминалите месеци е, разбрах, че наистина има самокритика в е, сметната палата. Има и е, спорове, съдебни спорове, при които се извършва проверка на решения на Сметната палата. Но, както и да е, наистина малко повече практичност би могла да се внесе в Сметната палата. Смятам, че мога да допринеса за това. Смятам, че мога да помогна да се подобри и общуването с институциите, защото не само в Дюселдорф имам връзки, а и в Брюксел и Страсбург, така че ще ги използвам за тази комуникация. Това е извън всякакво съмнение. Нали това попитахте? Госпожа Андреасен Комисията, разбира се, че носи отговорност за бюджета, това е написано ясно в договора и не може да се промени. Смятам обаче, че трябва да бъдем реалисти и да признаем, че има и други проблеми във връзка с годишните декларации, а именно, че голяма част от европейските разходи е, не се стопанисват, не се извършват от Европейската комисия, а на национално и регионално ниво. Ето защо основният проблем всъщност се крие в разпореждането със средствата на място в държавите членки. Това не е специфичен проблем, който да е на лице само в определени държави. Има го навсякъде. Ето защо една от идеите ми е да преминем от национален към регионален подход, за да можем да установим на практика къде се крият проблемите и да ги решаваме по-лесно. Това, разбира се, не променя нещата. Да, формално комисията носи отговорност за бюджетните разходи. По въпроса за седалището, както каза Инге Гресле, мисля, че е традиция в много държави членки включително и в Германия, палатите, дали ще е палатите да бъдат в държави, които са малко в страни от е, обичайната политика, просто за да имат дистанция от е, така, градската активност, да речем. Оставям въпроса без отговор, защото е, нещата зависят от единодушно решение в съвета и много добре знаем, че никой не си отстъпва вече спечеленото. Достатъчно сме говорили за Брюксел и Страсбург. Колегата Гайер попита дали имаме система за проверка на е, отсъствието на конфликт на интереси. Има и в моята фирма такова нещо, разбира се. Но ако служителят Хикс спечели някакъв мандат, е, се проверява дали този мандат не е в противоречие с някакви други дейности. Но в случая с директивата за тютюна, това не е възможно. Как можех да проверя всички фирми в света, които произвеждат тютюневи изделия, дали някога някъде не са били съветвани от разклонение на нашата фирма? Пак повтарям, ако знаех е, или ако науча, с това отговарям и на госпожа Аяла, винаги съм се стремил да избегна и най-малката сянка от съмнение. И ако знаех, нямаше да работя в тази кантора. Още повече, че пък сега, сега става дума за сметната палата, където а, независимостта и необвързаността се проверява много по-стриктно и строго, отколкото за парламентаристи тук в Европейския парламент. На втория въпрос на господин Гайер отговарям в прав текст. Започна ли дейността си, прекратявам всякакви връзки, освен приятелските, разбира се, с колегите от адвокатската кантора. Просто ще е, напусна и ако след 6 години правителството не ме предложи отново, то на фона на професионалния си опит разчитам, че ще мога да си намеря друга работа. Тъй, че никакъв проблем не ми е сега да напусна, да взема категоричното решение да напусна кантората. И сега еретичния ви въпрос, колко християн-демократи може да понесе сметната палата? Четирима от 28 ще сме, ако ме одобрите четирима от 28 и все от парламента, доколкото мога да смятам, това е една седма и е в рамките на поносимото. А, това, че пак е НП в тази четворка води с 3 на 1 е благодарение на националните правителства, а, и то по времето, когато почти нямаше социал-демократически правителства. Сега вече е, нещата се промениха и вероятно и в Сметната палата ще настъпи равновесие. Аз нямам нищо против. Какво остана? А, на госпожа Аяла отговорих за възнаграждението основателен въпрос. Ако погледнете декларацията ми, ще видите, че съм получавал възнаграждение като адвокат, но не и за други дейности. Когато се сключват партньорски договори, не можеш да упражняваш друга дейност, която да е, плат... да е, е платена. Тоест, възнаграждението, което ти се възлага, ти се полага, отива в компанията, в фирмата. След което при разпределението на печалбата се разпределят между акционерите. Така е така че единствения консултативен съвет, в който аз участвам, е в Арак, но всъщност възнаграждението отива от Тейлър Весинг. Това обяснява ситуацията. Господин Хефнер, впрочем, ме попита много подробно, когато разговаряхме и аз му обясних си същото. Така че всички договори, които имам като адвокат, работят по този начин. Да не забравя нещо, да, сътрудничеството с националните сметни палати. Мисля, че то действително се подобри. Това личи и от партньорските проверки които се извършват. Много от идеите, които се реализират в Сметната палата, идват от националните сметни палати, но разбира се, сътрудничеството трябва да се подобри, още повече, че има добри традиции. Мисля, че а, такова едно по-добро сътрудничество ще доведе до намаляване на бюрокрацията и повишаване на ефективността на одитите. Мисля, че всеки член на Сметната палата трябва да е в, ценен, в тесен контакт с националните си аудитиращи органи. Лично аз възнамерявам точно така да работя. Ще бъда в контакт с регионалните и националните сметни и провинциалните сметни палати в Германия. А, мисля, че доколкото другите членове на Сметната палата не го правят, а някои от тях го правят, трябва да бъдат наистина подканени да действат по този начин. Благодаря. Благодаря на господин Лене. Мисля, че приключихме по тази точка на дневния ред. Сега предвижда се веднага да вземем решение по сценарий, но за целта трябва да е, останем в затворен кръг при закрити врати. Което означава, че всички лица, които не са членове на Европейския парламент, като служители, преводачи, техници, сътрудници на политическите групи, асистенти и така нататък, моля да напуснат залата. Ще бъдете информирани.